изменения, така че те се смятат за приеме. След това Комисията по конституционни въпроси дава следното тълкуване за гласуване. Член 166, 167 и член 195 за поименно гласуване се прилагат по член 6б алинея 2 и тези доклади, които са споменати този член не се прилага във връзка с поемното гласуване. Това се смята за прието, ако до следващото заседание няма възражение от политическа група или минимум 40 групи. Ще намерите тези текстове на ЦОС Директ и Варифада. Падар е, от 7 април е министър на земеделието в, е, в Финландия. Господин Дезир поема е, става държава